Okay, could you take your seats, please? Айде да си заемете местата, много ви моля. If you, if you take your seats and... Ако си седнете по местата и сложите картите си в апаратите, ще направим едно пробно гласуване. Надявам се всички си носят картите. I'm just doing a test vote. Need your card, I'm, I'm, I'm, I'm checking the votes before we do anything else, just to make sure we got the right numbers of people here. Да, само да, да, да съм сигурна, че е, имаме кворум. Е, така, започнете гласуването, пробно гласуване. Ако сте доволни днес от живота, гласувайте за. Всички ли сте доволни? Ако всички са гласували, Само да ви предупредя, че една от групите има една карта повече, отколкото е редно. Та като почнем да гласуваме по същество, ще ви предупредя. Нека първо приемем дневния ред. Удо. Тоже председател, това, което имаме днес в дневния ред, засяга цели Европейски съюз и особено еврозоната. Това е първата, първия доклад, истински стратегически парламент, э, доклад, в който, по който парламента има право да взима решение. Искам да кажа от името на моята политическа група, че на всички докладчици в Сянка и докладчици да им благодаря за съдействието, но ние не сме достигнали с, а, момента, когато парламента може да гласува единно, единодушно. Това е много жалко. Няма да може да постигнем да, възможността да изработим една стратеги, стратегическа позиция, която е важна при преговорите с съвета. Благодаря за нещата, които се случиха през последните часове. Благодаря на колегите Сигуар, на Водман Кол. ние се приближихме едни към други с тях, но с други колеги, които би трябвало да надраснат своите позиции в името на пакта за стабилност и развитие. <clears throat> Тези хора, които искат да направят по-обвързващи целите на стратегията 2020. За съжаление, с тези хора не можахме да постигнем компромис. Би било хубаво, ако може да, да имаме повече време за такъв компромис. За това искам да помоля да отложим това гласуване, за да имаме възможност да постигнем компромис и това е в интерес на Европа. Много жалко, а, бих, а, е, според мен ще е много жалко, ако днес гласуваме. Жан Пол, поискахте думата? Имате я? Микрофонът. Госпожо председател, уважаеми колеги, изслушах е, искането на господин Булман. Веднага трябва да кажа, че нашата група настоява за гласуване днес. Защо? защото съветът вече немалко работи по този въпрос и постигна някакво равновесие. Сега работа на парламента е колко се може по-скоро да заяви гласа си, така че нашите граждани да разберат предизвикателствата и ролята, която играем ние тук. Според мен не е възможно непрекъснато да се търси компромис, още повече, че към днешна дата този компромис не се очертава. Не по този начин бихме могли да подобрим положението в Европейския съюз. Неотложно необходимо е парламента да заяви становището си пред съвета, така че да се намерят начини за в бъдеще да се опази европейската економика и да бъде направено така, че необходимите инструменти за по-доброто и управление, както и за по-доброто управление на нашия растеж, да бъдат въведени. Благодаря. Благодаря. Някой друг желая ли да вземе думата по същия въпрос? Не виждам. Предвид обстоятелствата, тогава ще поставя на гласуване това предложение. Аз лично предлагам да гласуваме както е предвидено. Моля, гласуваме за това. Дали дали да се отложи. Ако гласувате за, значи сте за отлагане на гласуването. Ако гласувате не или против, настоявате да гласуваме днес. Моля, започнете гласуването. E както казах, от НП и от социалистите гласуват по един. Предполагам, че предвид начина на гласуване двата допълнителни гласа ще се нулират, но... Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се предложението, т.е. Ще гласуваме 17 за е, предложението за отлагане, но 28 против. Същото, следователно дневния ред в първоначалния си вид е прият. Имам съобщения на председателката. Приключиха преговорите с съвета относно е, изменението на регламента за трансграничния превоз на евро банкноти и монети и съгласно 73-ти член от правилника на парламента е, официално ви информирам, че преговорите са приключени успешно по писмена процедура и са достигнали до компромис с съвета. На 4 май предстои приемане на текста, освен ако Групите в комисията не възразяват срещу постигнатия компромис. Проекта доклада ще бъде внесен в пленарната зала през месец юни. Няма възражение очевидно. Така че през юни на пленарната сесия ще гласуваме на първо четене. Сега по съществото на днешния ни дневен ред. И за да няма никакво съмнение, Удо, Thank you. weil е, es mit dem Abstimmungsverhalten е, тъй като това е чувствителен въпрос, нека направим още един тест, защото е, ние така сме представени както трябва. Искам да преодолеем всяка несигурност. Преди да започнем, моля, нека направим още една проба, за да знаем а, дали наистина всички, които имат право да гласуват, са на лице. Не възразявам да направим още една проба. Мога да кажа, че и по-нататък при всяко гласуване ще се проличи, ако някоя група гласува с човек повече и, и, и е, то ще е ясно е, по кой въпрос, но все пак 50 карти са включени, две в повече следователно. От НП са двете допълнителни карти. Too, И все още са две е, в повече. Значи 48, 47 карти са включени, 48 карти са включени. Трима не гласуват, тъй като не са натиснали бутон. Предполагам, че това е съзнателно. Три карти са включени, но не е натиснат бутон за гласуване. Без значение, тъй като те не са в повече от е, определения брой. Така, прекратете го сега това гласуване. И така сега ще пристъпим към гласуване по реда на обсъждане на докладите до сега. Фортман Кол, Фео, Ферера, Кулард, Хаглунд и Форд. И така, първия доклад, който ще гласуваме, е доклада на Вортман Кол, както също е обичайно първо ще се гласува за или против целия текст, след това по нормативната база, т.е. правните основания, а след това вече по подробностите, с които се е занимала комисията. Значи първо гласуваме изменение 66-67 за отхвърляне. Те са идентични. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Сега изведнъж социалистите имат с един глас повече. Ще трябва да гласуваме още един път защото един глас от повече има. Затова гласуваме втори път. Начало на гласуването. Край на гласуването. И резултатът отхвърля се. 42 гласа против, 4 за. А сега към правната база. 68 и 68 е, е, първо и 69 година. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 18 за, 28 против. 70-то. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. И резултатът отхвърля се с 40 е, гласа против, 6 за. Сега компромис А ще гласуваме по-отделно на две части. По първата част, начало на гласуването, всички ли гласуваха, край на гласуването, 45 за 1 против, по втората част, начало, Край на гласуването. 28 за, 18 против. Сега компромис Б. наведнъж го гласуваме. За. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 46 за. А сега компромис С. Има устно изменение от е, социалистите да се замени думата процедурен с думата междуинституционен. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? 41 е, за, 5 против. А сега компромис Д. На две части го гласуваме. По първата част гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 27 за, 19 против. По втората част на компромис Д. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 30 за, 16 против. Компромис е. Начало. Край на гласуването. 27 за, 19 против. Компромис F на две части. По първата част начало. по втората част. in favor and 16 against. 30 за, 16 против. Oh. Well, that's, that's, That's a bit of excitement. We've opened the vote on... Малко вълнение допълнителни, а сега а, Първата част беше отхвърлена. Не, 30 за, 16 против. Сега гласуваме по втората част. Това е компромис F, напомням. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Същото е същия е резултат. 30 за, 16 против. Сега а, компромис а, Ж на две части. По първата част, начало на гласуването. Край на гласуването. 45 е, гласа за, един против. По втората част на компромис Ж, начало. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 30 гласа за, 16 против. А сега компромис Хаш на две части. По първата част гласувайте, моля. Край на гласуването. 30 за, 16 против. По втората част за. Гласувайте, ако обичате. Още двама души трябва да гласуват. Край на гласуването. 29 за, 15 против. Сега компромис и на две части. По първата част на компромис и край на гласуването 39 за, 7 против. По втората част на компромиси край на гласуването 27 гласа за, 19 против. А сега компромис Жи Начало. Всички ли гласуваха? Край на гласуването по компромис Жи. 28 за, 18 против. Сега компромис К. Компромис К начало. Всички ли гласуваха край на гласуването? 28 за, 18 против. Компромис Л. Гласувайте, моля, за компромис Л. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 41 за, 2 гласа против. Компромис М на две части. По първата част всички ли гласуваха? Край на гласуването. 43 гласа за, 3 против. По втората. Всички ли гласуваха по втората част? Край на гласуването. 30 за, 16 против. Сега компромис N на две части. Гласуваме по първата част. Всички ли гласуваха? 33 гласа за, 3 гласа против. По втората част Край на гласуване по втората част. 31 за, 15 против. Стигаме до компромис О. Наведнъж гласуваме целият компромис. Начало. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 39 за, 7 против. Компромис П. Начало. Всички ли гласуваха? Край. 30 за, 15 против. А сега компромис. Не, извинявайте, изменение 383. Начало на гласуването. Аз съм внесла изменението. 383. Всички ли гласуваха? Край на гласуването, значи не сте достатъчно смели, но ето резултата. А, отхвърля се. Ще съжалявате. Компромис Q. По първата част на Q, начало. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 36 гласа за, 5 против и 5 въздържали се. По втората част на Q. Двадесет и седем гласа за, 12 против, 7 въздържали се. Сега компромис Р. Наведнъж го гласуваме целият, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 30 гласа за, 14 против, двама въздържали се. Сега изменение 438. 438. Гласуваме. Това е внесено от Филип. 438 от Филип Ламберт. Всички ли гласуваха? Края на гласуването и резултатът. Отхвърля се. 16 за, 28 против, 1 въздържал се. Сега 439. Край на гласуването. 37 гласа за, 8 против, 1 въздържал се. На Вики предложението минава. Сега компромис С на две части. Първата част на С. Всички ли гласуваха? 41 гласа за, 4 против. По първата част се, се приема, втората част Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 26 гласа за, 19 против. А сега компромис Т. Начало на гласуването. Край на гласуването. 26 за, 18 против, 1 въздържал се. А сега компромис Ю. Начало. Край. 27 за, 19 против. Компромис В начало всички ли гласуваха? Край на гласуването 44 гласа за, 2 гласа против, компромис дубове, начало. край. 31 за, 15 против. Компромис Хикс. Начало. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 41 за, 3 гласа против и двама въздържали се. Сега компромис Y. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 27 за, 19 против. Сега компромис Z. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 29 за, 14 против. Трима въздържали се. Сега компромис АА. Начало. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 42 за, 2 против, 2 въздържали се. Компром... Изменение 549. 549. Гласувайте, ако обичате. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 31 за, 14 против. А, виждате ли, сега се представям по-добре с а, това изменение внесено от мен. А сега а, следващият компромис. 550, 551, 552, 53 ги гласуваме заедно. 550, 551, 552 и 553 гласуваме ги заедно, амблок. Всички ли гласуваха? Още двама души трябва да гласуват. Край на гласуването. Четири е, гласа за, 42 гласа против. Сега компромис АБ. веднъж го гласуваме. Начало. 43 гласа за, 1 против, 2 въздържали се. Сега компромисът се. Начало. Край на гласуването. Двама души не са гласували. Последен шанс им давам. И резултата 41 за, 1 против двама въздържали се. Сега изменение 555. 555. Още един гласуващ се появи. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 18 за, 28 против. Компромис АД на две части. По първата част гласувайте, моля. Край на гласуването. 43 гласа за, 1 против, 2 въздържали се. По втората част на АД. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 31 гласа за, 3 гласа против и 12 въздържали се. А сега изменение 558. 558. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се 14 гласа за, 32 гласа против. Сега 559. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. И то се отхвърля с 16 гласа за, 28 против, 2 въздържали се. И сега 71, 72, 73 изменения, които са идентични, ги гласуваме заедно. Всички ли гласуваха? 27 за, 17 против, двама въздържали се. А сега компромис А е. Начало. Всички ли гласуваха? Край. 30 за, 14 против, 2 въздържали се. Сега компромис АФ. Начало. Всички ли гласуваха? Край. 29 гласа за, 17 против. променяте гласа си. 30 за, 16 против. А, случва се човек да натисне по погрешка бутона. А сега компромис А, Ж. Начало. Всички гласуваха. Край. 43 гласа за, 3 гласа против. Сега компромис АХ. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 43 гласа за, един против, двама въздържали се. Сега компромис А и. Край на гласуването. 31 за, 15 против. Сега компромис АЖ. Край на гласуването. 31 за, 13 против, 2 въздържали се. Изменение 134. Начало. Край. 28 за, 17 против, 1 въздържал се. Компромис АК. Начало. Край. 27 за, 18 против, 1 въздържал се. Компромис АЛ. начало. Последен шанс. Край на гласуването. 41 за, 2 гласа против, 2 въздържали се. Компромис АМ Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 31 за, 15 против. Компромис АН. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 31 за, 13 против, 2 въздържали се. Сега гласуваме по целият текст с измененията. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 27 гласа за, 18 против, 1 въздържал се. А сега за законодателната резолюция. Край на гласуването. 27 за, 18 против, 1 въздържал се. Благодаря. Браво за госпожа Вартман Кул. Благодаря и аз. Искам да благодаря на всички колеги а, за това, че участваха в преговорите, осигуриха едно солидно мнозинство, а, за да можем да постигнем един здрав, економически и паричен съюз. а за онези, които не желаят това, те не искат да поемат отговорност за устойчива устойчива економическа политика. Това са социалистите и зелените. Сега готуваме последващият доклад. Имаме първо някои процедурни въпроси. 51 и 52 изменение, дали въобще да отхвърлим проекто резолюцията. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 4, гласа за, 41 против. Сега по правната основания. 52 изменение. Всички ли гласуваха? А, край на гласуването. трима за, 43 против. А, пълно отхвърляне, господин заместник председател. Сега. Компромиса. Начало. Край на гласуването. 44 за, 2 гласа против. Изменение 165. Начало. Всички ли гласуваха? Край. 28 гласа за, 17 против, 1 въздържал се. 24-то изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 33 за, 12 против, 1 въздържал се. При това положение останалите изменения до 26-то отпадат. Сега гласуваме по 26-то начало. Всички ли гласуваха? Край. 43 за, 2 против, 1 въздържал се. Сега 169-то начало. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 4 гласа за, 41 против, 1 въздържал се, отхвърля се. В такъв случай гласуваме 170-то, начало. Край на гласуването. 15 за, 30 против, 1 въздържал се. 170 също пада. 171. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 28 за, 16 против, 2 ма въздържали се. Приема се. И сега компромис Б. Начало. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 28 за, 17 против, Един въздържал се. сега 187 изменение. 187. гласуваха ли всички? Край. 16 за, 29 против. Не се приема. Компромис С на две части. По първата част. Край на гласуването по първата част. 43 за, 3 против. По втората част. Всички гласуваха? 28 за, 18 против. Сега 201 изменение, сусно изменение от докладчика, начало. Край. 28 за, 15 против, 3 въздържали се. Сега 202 и 203, които са идентични. Начало на гласуването. Край. 14 за, 31 против, 1 въздържали, въздържал се. Отхвърля се. Сега 204. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 17 за, 28 против. Отхвърля се. 205-то. Край на гласуването. 14 гласа за, 31 против, 1 въздържал се. Сега 206-то. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 31 за, 13 против, 2 въздържали се. Сега 207. Край на гласуването. 16 за, 29 против. Отхвърля се. Сега компромис Д. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 25 има за, 17 против, 4 има въздържали се. 212 изменение. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. 28 за, 16 против, 2 въздържали се. Компромисно е Прекратете гласуването. 42 за, 3 против, 1 въздържал се. Приема се, значи, компромисно F. Прекратете. 27 за 17 против 2 въздържали се. Двеста двадесет пето изменение. Прекратете гласуването. 31 за, 13 против, 1 въздържал се. По-нататък 31 римско 1. Тоест първа част от 31. И 224, които са еднакви. Прекратете. Прекратете гласуването. 43 за, 2 въздържали се. Никой не възразява. 227. Нещо сбърках, но както и да е, нека гласуваме 20, 227. Ако всички гласуваха, прекратете гласуването. 29 за, 15 против, 2 въздържали се. Казах, че са еднакви. М да, да, всъщност не, не, не съм сбъркала. Всичко е наред. Все пак по-добре човек да провери. 228, моля. Прекратете гласуването. 44 за, 1 против, 1 въздържал се. 229. Прекратете гласуването. 43 за, 1 против, 1 въздържал се. С 32 докладчика. Прекратете. 28 за, 17 против, 1 въздържал се. 230 отпада в този случай. Компромисно Г на две части. Първа част. Ако гласуваха всички, прекратете гласуването. 39 за 5 има против 2 въздържали се. Следващата втора част от същото компромисно Г. Прекратете гласуването. 29 за 15 против, 2 въздържали се. Компромисно хаш с устно изменение към него. Хаш, да. С устното изменение от Едвард Сиклуна. Искате отделно да гласувате устното изменение. Добре. Явно това е преобладаващото желание. Значи първо, дали да допуснем устното изменение. Само по него моля да гласувате. Прекратете. 17 за. 26 има против, 2 въздържали се по устното изменение. Значи устното изменение се отхвърля и сега вече можем да гласуваме компромис хаш без устното изменение. От НП гласува един повече. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 40 има за, 6 има против. Това по основния текст на компромис Хаш. Компромис И. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. 44 за, 1 против, 1 въздържал се. А, да видим къде отиваме да го намеря. Компромис Йод. Две части. Първа част за, и против. Моля да гласувате. Ако гласуваха всички, прекратете. 42 за, 3 против. Сега по втората част от компромис. Йод. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 28 за 18 против. 251 изменение. Прекратете гласуването. 41 за, 2 против, 2 въздържали се. 37 следователно отпада. Компромисно К. Ако гласуваха всички, прекратете гласуването. 30 за, 16 против. 38 изменение. Прекратете гласуването. 43 за, няма против, двама се въздържат. На следващата страница компромисно изменение L. Моля да гласуват. Прекратете гласуването. 40 за, 3 против, 1 въздържал се. Компромисно изменение М, пак е, с устно изменение на Едвард Циклона. Приемаме ли го устното изменение? Или искате отделно да го гласуваме? Добре. Така, гласуваме само устното изменение по компромис М. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 17 за 26 има против, 2 въздържали се. Значи устното изменение пада. И сега компромисно М. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 38 за, 7 против. Нататък компромисно изменение N. Прекратете гласуването. 43 ма за, 1 против и 1 въздържал се. Компромисно О Започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 39 за, 6 има против, няма въздържали се. Компромисно П. Започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 41 за, 4 против, няма въздържали се. Не. Изменение 272 и 273, които са идентични, моля да гласуват. Прекратете гласуването. 40 за, 30 против, 1 въздържал се, значи отхвърлят се. И сега измененията на докладчика, изменението на докладчика 45-то. Гласуваха ли всички? Има още малко гласове. Чакаме ги. Така, прекратете гласуването. 25 има за 17 против, 2 въздържали се. 17 от заетостта, което е съвместимо. Не, е, казва някой. Да, съвместимо е, моля. Прекратете гласуването. 17 за, 26 против 2 въздържали се. Значи отхвърля се. Компромисно изменение Q. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. 44 има за, един против, един въздържал се. Изменение 276 Прекратете гласуването. 43 за, 2 ма против, 1 въздържал се. Приема се 277-278 и които са идентични. Гласувахте ли всички? Прекратете гласуването. 14 за, 31 против, 1 въздържал се, отхвърля се. 19 от комисията по заедостта. Прекратете гласуването. 43 за, няма против, двама се въздържат. 279-то. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Двама за, 43 против, един въздържал се, отхвърля се 20 от заедостта. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 43 за, 1 против, 2 въздържали се. Компромисно Р. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 32 ма за, 12 против. Сега по-нататък 283, 284. Прекратете гласуването. 14 за 31 против, един въздържал се, отхвърля се. 285 в такъв случай. Гласуваха ли всички? Прекратете. 17 за, 28 против и 1 въздържал се, значи отхвърля се. Компромисно изменение С. Ако всички гласуваха, прекратете гласуването. 44 за, един против, един въздържал се. Компромисно те. О, извинявайте, разделно. Първата част значи от компромисно изменение те. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 42 за и 3 против. Сега по текста гласуваме. Ние, не, всъщност не, не сме последователни от доклад на доклад. Та гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 30 за, 15 против, без въздържали се. 292 voted. Votes closed. 14 in favor. Прекратете гласуването. 14 за, 31 против. Отхвърля се с един въздържал се. 293-то. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 17 за, 28 против, 1 въздържал се, значи също се отхвърля. 294-то, моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Двама за, 43 против, 1 въздържал се. Отхвърля се 300 Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Никой не е за. 43 са против при 3 въздържали се. Добре е, че някои гласуват и против себе си, очевидно. 295-то изменение. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Двама за, 43 са против, един се въздържа. 296-то. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 15 за, 30 против, един въздържал се, отхвърля се. 298. Прекратете гласуването. 38 за, 7 против, 1 въздържал се. Приема се, което означава, че 299 пада. 297 всъщност пада, а, пада, 299 е съвместимо, гласуваме го. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 17 за 28 против и 1 въздържал се, отхвърля се. Компромисно У на две части. Първа част. Гласуваха ли всички? Прекратете. 42 за, 4 против. Втора част от компромис У. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 38 за, 8 против, няма въздържали се. 50-то изменение, моля да гласувате. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 44 маза за няма, против 2 се въздържат. 310 е съвместимо, значи гласуваме 310. Прекратете гласуването. 42 ма за, 2 ма против, 1 въздържал се. Приема се и сега компромисно В. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 43 за, 2 против, 1 въздържал се. Компромисно дубъл В. Гласуваха ли всички? Прекратете. 43 за, 2 ма против, 1 въздържал се. Второ, изменение 2 от Комисията по заедостта. Прекратете гласуването. 16 за, 27 против, 2 въздържали се. Отхвърля се. 63-то изменение. Започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете. 43 маза, един против, един въздържал се, приема се. 64-то изменение. Гласуваха ли всички? Прекратете. 41 за, 2 против, 1 въздържал се, приема се, 65-то е оттеглено, значи 68 следва. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 42 за 2 ма против, 1 въздържал се. 69-то изменение. Прекратете гласуването. 27 за 14 против 4 въздържали се. Останалите падат. Стигаме до компромис Хикс. Гласувайте компромис Хикс. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 42 за, 1 против, 1 въздържал се. Преминаваме към 74-то изменение. Двама за, 43 му против, един въздържал се, отхвърля се 75-то изменение. Моля. Прекратете гласуването. 7 за, 38 против, 0 въздържали се, отхвърля се 76-то. Прекратете гласуването. Трима за, 39 против, 3 въздържали се, отхвърля се. Компромисно Y. Прекратете гласуването. 31 за, 15 против, 0 въздържали се. Трето изменение от докладчика. Прекратете гласуването. 29 за, 16 против, 1 въздържал се. 85 при това положение. Пада компромисно Z. Прекратете гласуването. 43 за, 2 ма против, 1 въздържал се. 87 о изменение. Моля да гласувате. Прекратете гласуването. 40 за, 5 против, 1 въздържал се. Благодаря ви. Компромисно АА. Прекратете гласуването. 42 за, 2 против, 2 въздържали се. Компромисно А, Б. Прекратете гласуването. 45 за, един въздържал се няма, извинете, един против, няма въздържали се. 80-то изменение. Прекратете гласуването. 29 за, 14 против, 2 въздържали се. С 99 опада, компромис АЦ. Още един хоризонтален такъв компромис. Гласуваха ли всички? Моля, натискайте копчетата. Прекратете. 42 за, 3 против, няма. Въздържали се. Компромисно, извете, изменение 8. Гласувах ли всички по 8 изменение? 45 за, няма против, един въздържал се. 102 пада и сега компромисно. А, Д. Прекратете гласуването. 42 за, 2 против, 1 въздържал се. Компромисно А е. Прекратете гласуването. 43 за, 2 против, 1 въздържал се. Компромисно АФ. Прекратете гласуването. 30 за, 14 против, 1 въздържал се. Сега преминаваме на 105-то. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 43 за, 1 против, 1 въздържал се. 106 а предлага се да се гласува амблок. Значи 106 до 110 амблок, 106 не, консерваторите възразяват. Добре, 106 за. Моля, моля, натискайте бутоните. Прекратете гласуването. 40 за, 4 е, против, 1 въздържал се, 107 а сега вече може амблок, така ли? От 107 до 110 амблок, моля да гласувате. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 35 за, 9 против, 1 въздържал се. До 110 включително беше това. 111-то. Прекратете гласуването. Трима за, 42 против, един въздържал се. 112-то изменение. Гласувах ли всички? Прекратете гласуването. 28 за, 17 против, 1 въздържал се. Компромисно изменение А, Г. Четиридесет и трима за, двама против, няма въздържали се. 113. Прекратете гласуването. 27 за 18 против, 1 въздържал се. 114. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 28 за, 17 против, 1 въздържал се. 14-то изменение. Гласували всички. Прекратете гласуването. 32 ма за 12 против, Един въздържал се. 15-то. Прекратете гласуването. 43 за, 3 против, няма въздържали се. Компромисно А хаш. Прекратете гласуването. 45 за, няма против и няма въздържали се. Двама души обаче не си натискат копчетата. Компромисно А и. А, момент. 124-то. Е, Гласуваме ли всички? Прекратете. 44 за 2, ма против няма, въздържали се. Сега 124-то Гласуваха ли всички? Прекратете. 32 за, 13 против, 1 въздържал се. А и от Прекратете гласуването. 42 за, 2 против, 2 въздържали се. 129 Прекратете гласуването. 22 за, 23 против и един въздържал се. Не се приема. Това беше най-изравнения в днес. 131. Прекратете. 26 за 19 против един въздържал се. Компромисно АК. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 38 за 6 против, 2 въздържали се. 138. Гласуваха ли всички? 43 за, един против, един въздържал се. Така, 139-то няма да го гласуваме. Понеже фактически, понеже 134-то е прието, значи 140-то. гласуваме. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 39 за, 2 против, 5 въздържали се. 142. 142. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 42 ма за, 3 ма против, 1 въздържал се. 143. Прекратете. 39 за 6 против, 1 въздържал се. 144-то. Прекратете гласуването. 33 за 13 против няма въздържали се. АЛ, компромисно, АЛ. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 43 има за, 2 ма против, 1 въздържал се. 100... Не. Отиваме на АМ. Компромисно изменение АМ. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 46 за, няма против, няма въздържали се. 150-то. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 14 за, 31 против, 1 въздържал се. Отхвърля се и при това положение 151 се гласува. Гласуваха ли всички? Прекратете. 44 за, 1 против, 1 въздържал се. 152. Прекратете гласуването. Трима за, 42 против, един въздържал се, 153-то. Гласуваха ли всички? Прекратете. 40 за, 3 против и 2 се въздържат. Следователно 154-то пада 20-то. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 32 за, 13 против, 1 въздържал се. Значи всичко останало пада. Чак до 158. 158 се гласува. Един в повече от НП. Знам, че Астрид гласува за собственото си изменение. Е, някой прекалено ентусиазиран от НП, нека изключи картата си. Да, чудесно. Е, добре, Астрид справи се. 42 за, 2 против само. И един се въздържа.

44 има за, 1 против, 1 въздържал се. 23-то изменение следва. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 38 за, 4 против, 2 се въздържат. От тук нататък 159 пада, така че компромисно изменение АН, две части. Първа част от АН. Гласуваха ли всички, моля? Така, прекратете гласуването. 38 за, 4 против. И втората част от АН. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 37 за, 8 против, няма въздържали се. И с това се изчерпват измененията. Целият текст, изменения и допълнения, моля, гласувайте. Пак един в повече от НП. Някой се е включил, а не би следвало така. Добре. 29 за, 7 против, 10 въздържали се. И резолюцията сега законодателната. Прекратете гласуването. 28 за 7 против и 11 въздържали се. Поздравления за докладчика. Yes. Да, господин Фейл. Момент, момент. Докладчика първо иска думата. Нека чуем него. Благодаря. Tiveram neste trabalho. Ao meu grupo político. Искал най-напред да благодаря на, на своите сътрудници, на политическата си група НП, на госпожа Корин Вортман Кол, координаторката, на секретарята, както и на всички докладчици в Сянка, с които имах възможност да водя диалог не веднъж и с които нерядко постигахме консенсус. Бих искал да благодаря и на другите докладчици по този пакет доклади. Срещите ни ще продължат и в съответствие с принципите, които винаги са ни водили, мисля се, е, е, е, така и ще бъде. Благодаря, както казах още веднъж на секретарята, на председателството. Надявам се, поне част от напрежението се е разсеяла. Надявам се компромисите е, да е, се запазят, да оцелеят до пленарното заседание. Благодаря. Сега не знам, Улф, е, ние знаем и виждаме, че гласуването отнема доста време мисля, бихме могли да спестим малко време, ако не ни четете е, резултатите е, в числа, понеже имаме три екрана, на които всичко отлично се вижда. И кафе, моля. Е, да, да. Да, и аз това щях да кажа, макар и да има, знаете, бюджетни ограничителни мерки, дайте малко кафе, моля ви. Да, може би след третия вод, третото гласуване, ще направим една техническа пауза. Е, уверявам ви, че не ви губя времето, като изчитам резултатите, понеже ние така или иначе трябва да ги записваме. И максимално бързо, четейки е, числата, ние ги записваме. Не, не, е, съжалявам, всичко ще се гласува електронно, това е предварително обявено, няма да променям каквото и да било. И така, сега доклада Ферейро, Ферейра, извинете, е, започваме с изменението за отхвърляне на предложението на комисията. Моля да гласувате. Гласуваха ли всички? Моля, моля, пазете тишина. Е, тази зала има такава страхотна акустика. Всичко се чува. Сега някои от членовете изчезнаха явно. Прекратете обаче. До гласуването. Трима за, 41 против, няма въздържали се. Така че сега можем да пристъпим към правното основание, изменение, което както изглежда е компромисно, а именно минус А. Компромисно до А. Гласуваха ли всички по компромис минус А? прекратете. 40 е, за, 2 против, 2 въздържали се. Така че сега, като намеря къде сме, 50-то изменение. Моля да гласувате. Край на гласуването. Трима за, 40 против. employment one, yeah. Has everybody voted? Votes closed. Край на гласуването. 18 за 40, 23 против. Компромиса. Моля, по-бързо натискайте Бутоните Трима още не са приключили. Край на гласуването 43 за, 1 против. Сега преминаваме към компромис Б. Моля, гласуваме компромис Б. Моля ви. Гласувахте ли? Край на гласуването. 40 за, 3 против, няма въздържали се. Компромис С. Моля, гласувайте сега за компромис С или Си. Край на гласуването. 42 за, няма против. 90, 190, изменение 190. Моля, гласувайте. 24 за, 19 против. Сега компромис Д. Край на гласуването. 42 за, един против. Двеста и три. Мале, гласувайте сега за изменение 203. Гласуването приключва. 16 за, 27 против, от един се е въздържал, компромис е. Край на гласуването. 41 за, 2 против, 1 въздържал се. Отиваме на изменение 223. И така гласуваме изменение 223.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 Okay. Right, if you're all there, then we can close. Край на гласуването. Отхвърля се. 20 за, 22 против. Сега преминаваме към 225. Край на гласуването. 40 за, 4 против, 1 въздържал се. Компромис F. Every voted, votes closed. Край на гласуването. 44 за, няма против, няма въздържали се. Компромис Г. Моля, гласувайте. Компромис Г. Край на гласуването. 39 е, за, 6 против. Сега преминаваме към компромис Х. Той е на 7 части разделено. Първата част. Първата част на компромис Х. Хаш. Край на гласуването. 40 се е за 5 против втората част. Моля, гласувайте за втората част. Край на гласуването. 40 за, 5 против. Третата част сега, моля. Третата част. Край на гласуването. 22 за, 22 против. Така че това отпада. Четвъртата част, моля. Край на гласуването. 40 за, 5 против. Сега гласуваме петата част. Край на гласуването. 39 за, 5 против. Шестата част. Край на гласуването. 39 за, 5 против, 1 въздържал се. И сега седмата част. Край на гласуването. 40 за, 5 против. Сега преминаваме към компромис И. Намерих го. И така, компромис Ай. Шан Пол, имате проблем ли?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 Госпожо председател, за, на, вниманието на, на вниманието на членовете на НП, е, е, с, е, листата, с която разполагаме е, ние, е предходна на окончателната, изработена е, преди обед в края на тази сутрин, е, така че моля ви, гледайте какво сочи господин Дорфман – е, който разполага с най-актуалния вариант на листата. Значи, господин Дорфман ще ви дава знак как да гласувате. Добре, е, проблемът е, че загубихме едно изменение, но сега го намерихме. Силвия, това беше твоето изменение, но намерихме го. Сега обаче забравих докъде къде стигнахме. Да, компромис и, и гласуването тече. Ако не сте гласували за компромис и, моля, приключете гласуването сега. Благодаря ви. Край на гласуването. 42 за, 1 против, 1 въздържал се. Изменение 2, 4, 5. 245. Приключете гласуването. Край на гласуването. 21 за, 22 против. Отхвърлено едно, един е въздържал се. Преминаваме към 248. Край на гласуването. 6 за, 37 против, 1 въздържал се, компромис Й. Has everybody voted? Votes closed. Край на гласуването. 41 за, 2 въздържали се. Компромис К. Everybody voted. Keep voting. The faster you press the buttons, fine. That's closed. Моля, по-бързо натискайте копчетата. Край на гласуването. 43 за, 1 против. Компромис L. Моля, край на гласуването. 42, 42 маза, Преминаваме към компромисен. Край на гласуването. 44 за. Един против. Няма въздържали се. Компромисен. Has everybody voted? Votes closed. Край на гласуването. 43 за, 1 против. Няма въздържали се. Изменение 23. Край на гласуването. 36 за, 8 против, 1 въздържал се. И така минаваме към компромис О. Е компромис А. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. 42 за, 1 против, 169. Гласуваме сега. 269, извинявайте. Изменение 269. Край на гласуването. 17 за, 26 против. То, то е отхвърлено. Компромис П. Край на гласуването. 43 за, 1 против, 1 въздържал се. Компромис Q. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. 43 за, 2 против, 2 против. Компромис R. Край на гласуването. 40 за, 44 против, 1 въздържал се. Изменение 284. Край на гласуването. 21 за, 22 против. Това е отхвърлено. Компромис С. Край на гласуването. 44 за, 1 въздържал се. Преминаваме към изменение 285. Край на гласуването. 2 за, 42 против. Отхвърлено. Компромис Т. Край на гласуването. 43 е за, 2 против. И сега отиваме към компромис У. Но какво е, какво е това изменение всъщност? Аха, това е липсващото изменение 247. Но сега гласуваме компромис У. Компромис Край на гласуването. 45 за, 1 против. Отиваме към изменение 290. Край на гласуването. 20 за, 23 против, 1 въздържал се, отхвърлено е компромис. Фал. Край на гласуването. 44 за, 1 против. Сега гласуваме компромис дубове. Край на гласуването. 44 за, 1 против. Гласуваме компромис Хикс. Край на гласуването. 41 са, 41 за, 4 против. Гласуваме компромис Y. Компромис Y. Край на гласуването. 43 за, 3 против. Отиваме към изменение от Employment 38. Край на гласуването. 34 за, 9 против, 2 въздържали се. Изменение 308 сега. Край на гласуването. 5 за, 37 против. Компромис взет. Знае, че е чудесно, че имаме, че получаваме кафе, но моля натискайте бутоните. И така, край на гласуването за компромисът. 44 за, 1 против. Така отиваме към компромис АА на две части. Първа част. Гласуваме компромис АА, първа част. Край на гласуването. 43 за, 1 против. Втората част. Гласуваме сега. Край на гласуването. 22 на 22 ма отхвърлено е. Изменението се отхвърля добре. Нека още веднъж ще гласуваме, защото изглежда се повляхте от това, че получаваме кафе. Отново народа пожела да гласува за втората част на компромис АА. Моля, гласувайте сега. Втората част. А сега 23 на 24 против. Т.е. отхвърля се втората част. Искате ли да знаете за какво е тя? Искате ли да цитирам? Госпожо председател, може ли да повторим, защото беше голямо объркване, нека повторим гласуването. Вър... За какво гласуваме сега? Гласувахме, казва председателката, за втората част два пъти и два пъти гласуването беше негативно. 22 на 22 беше първия път, 23 на 24 беше втория път. Аз казвам просто какво се случи. Имаше объркване, наистина. Аз също е, признавам, че имаше объркване, но нека повтаряме. Повтаряме гласуването за втората част на компромис АА. The vote is now closed. Край на гласуването. И така, 23 за и 24 против. Т.е. три пъти това изменение, тази част се отхвърля. Сега преминаваме към изменение 324 леса. Go quiet, please. Uh, are we 46 or 47? Because that is the reason of my question. We are 40. На колко сме всъщност? 46, 47, 48, 48 сме. Но най-много гласовехме, имаше за гласове 44, 46. Но всичко зависи от това колко бързо натискате бутоните се. Ако някой не гласува, това е вече друго. И така, гласуваме 224. Сега имаме една карта повече от НП. Имаме 48 карти, 45 гласуваха. Имаме сега, въпреки това, една карта повече от НП. Един глас повече от НП. Край на гласуването. 17 за, 20, 27 против. Това беше за изменение 324, което означава, че отиваме към изменение 326. Okay, voted, votes closed. Край на гласуването. 17 за, 27 против, отхвърлено е. Компромис АБ на две части го гласуваме. Voted. Votes closed. Край на гласуването. 38 на 7. Приета е първата част. Втората част гласуваме сега. Край на гласуването. 39 за 5 против 2 въздържали се. И така, преминаваме към компромис АЦ на две части. Гласуваме по първата част. I think I'm only going to close. Мисля, че ще приключваме гласуването само когато мълчите. И така, край на гласуването, 39 на 7. Гласуваме сега втората част на компромиса АЦ. Гласувахте ли? Край на гласуването. 36 на 6. И така преминаваме към компромис АД. Край на гласуването. 44 за, 1 против, 1 въздържал се. Отиваме към изменение 339. Гласуваме 339. voted. Votes closed. Край на гласуването. 38 са, 6 против, 6, 1 въздържал се. 340 гласуваме сега. Is everybody voting? Votes closed. 17 in... Край на гласуването, 17 за, 26 против, отхвърлено е. Компромис АЕ. Моля, гласувайте сега за компромис АЕ. Край на гласуването. 44 за, 1 против, 1 въздържал се. Сега гласуваме компромис Ае. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отново един глас повече от НП. Повтаряме гласуването. Моля, отново гласуваме компромис АФ. Край на гласуването. 43 за, 1 против. Компромис АГ. Гласуваме сега компромис АГ. Край на гласуването. 43 за, 3 ма про, 3 ма въздържали се. Гласуваме АГ на две части. А, ХАШ, извинявайте, на две части. Първата част. Край на гласуването. 45 за, 1 въздържал се. Втората част. Гласуваме. Край на гласуването. 39 за, 4 против, 3 въздържали се. Компромис А и. Гласувайте, моля, за компромис А и. Край на гласуването. 42 за, 2 въздържали се. Сега гласуваме А и от на две части. Първата част гласуваме сега. Гласувахте ли? Край на гласуването 39 за. 4 има против, 3 има въздържали се. Сега гласуваме втората част. Край на гласуването. 39 на 5. Прието е. И така преминаваме към АК. Компромис АК. Още седем човека има да гласуват, моля. Край на гласуването. 40 за, 3 против, 2 въздържали се. Отиваме сега към гласуване на АЛ. Компромис АЛ. Край на гласуването. 43 за, 2 против, 1 въздържал се. Изменение 39 се гласува сега. 39. Край на гласуването. Отново. От, Тук що един от НП гласа в последната минута, така че повтаряме гласуването. И така, изменение 39. Гласуваме отново за 3, по 39. Has everybody voted? I'm closing the vote. Край на гласуването. 26 за, 17 против. Гласуваме сега изменение АМ. Край на гласуването. 44 за, 1 против. Гласуваме сега изменение АН. Гласувахте ли? Край на гласуването. 39 за, 6 против. Сега гласуваме изменение 388. 388. Гласувахте ли? 5 за, 39 против. Компромиса А се гласува сега. voted? Votes closed. Край на гласуването. 43 за, 3 ма въздържали се. Сега гласуваме компромис АП. Everybody voted. Votes closed. Край на гласуването. 43 за, 3 ма против. Сега гласуваме изменение 391. Моля, гласувайте за 391. Край на гласуването. 17 за, 25 против. Гласуваме сега изменение 392. Гласувахте ли? Още 5 човека. 16 за, 26 против. Отхвърлено. 395. Every voted, Край на гласуването. 21 за, 24 против. Отхвърля се. 396 гласуваме сега. Край на гласуването. 22 са, 23 ма против. Отхвърлено е 393 и е, изменение 43. Те са идентични. Край на гласуването. 18 за, 27 против. Отхвърлено е това изменение. Изменение 394. Край на гласуването. 26 за, 19 против. Прието е. Компромис. Компромис АКО. АКО на другата страница. Гласувахте ли? Последен шанс да гласувате. Край на гласуването 43 на 1. Сега преминаваме към компромиса R. Гласувахте ли? Край на гласуването. 28 за, 18 против. Компромиса е гласуваме сега. Гласувахте ли? Край на гласуването. 45 за, 1 въздържал се. Преминаваме към компромис АТ. If you haven't, I'll kill you. <laughs> Every voted. Край на гласуването. 46 за. Компромис АУ се гласува сега. Гласувахте ли? Край на гласуването. 46 за. А дубъл гласуваме сега. Гласувахте ли? Край на гласуването. 45 за, 1 въздържал се. Сега гласуваме изменение 407. Момент. Трябва ли да гласуваме изменение 407 момент? I think we, we think 407 has fallen. 407 отпадна. Е, докладчикът е съгласен. Добре, тогава продължаваме с компромиса А. Хикс. Първа част. Край на гласуването. 43 ма за, против, Приятел. е. Втората част гласуваме сега. Гласувахте ли край на гласуването? 22 за, 23 против, 1 въздържал се. Тази част е отхвърлена. Отиваме към изменение 410. Приключваме гласуването, край на гласуването. 41 за, 2 има против, прието е. А, а, Y. Гласуваме сега компромиса Y Откроем била. Гласувахте ли? Край на гласуването. 43 за, 3 против, прието е. Изменение 61. Гласувахте ли? Край на гласуване. 39 на 5. Прието е. Изменение 20, 58 е, и 4 от Комисията по заедостта. Край на гласуването. 35 на 10. Employment 5. Изменение 5 от Комисията по заедостта. Край на гласуването. 17 на 27 отхвърлено е. изменение 60. Гласувахте ли? Край на гласуването. 41 за, 1 против. Изменение 6 от комисията по заедостта, а това отпада. Изменение 59. Гласувахте ли? Край на гласуването. 34 за, 10 против. Изменение 3 от Комисията по заедостта. Край на гласуването. 33 за, 11 против. Компромис АЗ. Край на гласуването. 43 за, 2 против. Изменение 68 гласуваме сега. Край на гласуването. 39 за, 5, 5 има против. Компромис БА. Разделно гласуване. Гласуваме по първата част. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. 25 на 20. Прието е. Втората част гласуваме сега. Край на гласуването. 20 за 25 против. Отхвърлено е. Сега Преминаваме към изменение 69. Гласуваме изменение 69. Моля, гласувайте за изменение 69. Край на гласуването. 41, 41 за, 3 против. Може ли да гласуваме он блок от 70 до 74? 70 до 74. Може да гласуваме блок, без обаче изменение 74. Добре, казва председателката. Нека бързо гласуваме. 7, изменение 70. Край на гласуването. 41 на 4, 71 гласуваме сега. Гласувахте ли? Край на гласуването. 44 за, прието е 72. Гласуваме с 72, край на гласуването. 40 на 4. Гласуваме 73-то изменение. Гласувахте ли? Край на гласуването. 21 на 21 е, то е отхвърлено. Изменение 74. Гласувахте ли? Моля, гласувайте. Край на гласуването. 27 за, 17 против. Компромис ББ на две части. Първата част. Край на гласуването по първата част. 43 на 3. Втората част гласуваме сега. Край на гласуването. 39 за, 6 против. Отиваме сега към изменение 78. Гласуваме изменение 78. Край на гласуването. 27 за, 17 против, 79. Край на гласуването. 24 за, 21 против. 80, изменени 80. Край на гласуването. Votes closed. Uh, 18 in 18 за, 26 против. Това отпада. Изменени 9 на Комисията по заедостта. Край на гласуването. 34 за, 9 против. Изменени 81. Край на гласуването. 27 за, 17 против. Изменение 82. Almost to it. everybody voted? Votes closed. 31 in favor and 40. Край на гласуването. 31 за, 14 против. Изменение 83. Has everybody voted? Votes closed. Край на гласуването. 27 за, 15 против. Изменение 84. Voted, votes. Край на гласуването. 17 за, 28 против. Отхвърля се 85. Е, Изменение 85. Everybody voted. Votes closed. Край на гласуването. 35 за, 8 против, прието е 86, изменение 86. Край на гласуването 40 за, 3 против, 87. You don't have to get more than that. Everybody voted, votes closed. Край на гласуването. 21 за, 22 ма против, отхвърля се. Изменение 88. Voted, votes closed. Край на гласуването favor, 23 again. 21 за, 23 против. Отхвърля се. Votes closed. Край на гласуването за 89, 9 против. Отхвърля се. Е, изменение 90. Come on, please, we're going to... Моля ви, колеги, няма да приключим на време, ако не побързаме. Край на гласуването. 21 за, 23 против, отхвърля се. Имплемент 10. Изменение 10 от Комисията по заедостта. Моля. Край на гласуването. 37 за на 5. Изменение 91. Come on, please press your button. Моля, натискайте по-бързо бутоните. Край на гласуването. 26 за, 15 против. Изменение 92. Votes closed. 36 in favor, 8. Край на гласуването 36 на 8, 93 гласуваме сега. Изменение 93. Край на гласуването. 28 на 17. Изменение 11 <clears throat> от Комисията по заедостта. Край на гласуването. 17 за, 27 против. Изменение 12. Has everybody voted? Votes closed. 17 in favour, 27 against. That's rejected. To 94. Отхвърля се 94-то. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 39 против, отхвърля се. Компромис БД на 4 части. По първата част. Край на гласуването. 37 е на 8 приема се по втората част. И резултата по втората част, тя се отхвърля. По третата част Край на гласуването по третата част. 25 на 17 приема се. По, третата, по четвъртата част. Четвъртата част. Край на гласуването. 21 за, 24 против. Отхвърля се. Сега компромис БД на пет части. По първата част е приета, втората част, по втората гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. По третата. Тишина, моля. Край на гласуването по третата част. Тя се приема. Четвъртата. Гласувайте, моля. Има ли още някой да гласува? Край на гласуването. Приета. И петата част. По петата. Край на гласуването. Петата част се отхвърля. 25 гласа против. Сега компромис БЕ. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се 41 на 4. 106 изменение. 106. Край на гласуването по 106. Отхвърля се. 107. Край на гласуването. Приема се 23 на 21. Моля ви се, искам да свършим с гласуването днеска. БЕ, е, БФ, компромис БФ. На три части. По първата част Всички ли гласуваха по първата част? Край на гласуването. Приета 43 на 3 по втората част. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 14 на 32 и по третата. Край на гласуването по третата част. Тя се приема 41 на 5. Сега изменение 113. Край на гласуването. Отвърля се. 114. имаме един повече от НП, който гласува. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Б Ж. Край на гласуването. 42 е, за, 2 въздържали се. Сега 122 изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 39 на 5. 123 изменение. Край на гласуването. Приема се. 40 на 4. 18. Това е становището на комисията по заетостта. Край на гласуването. Отхвърля се. 18 на 25. 124. Слави. Края на гласуването. Приема се 39 на 5. 125-то. Край на гласуването. Отхвърля се 17 на 28. 6 отпада. 126-то. Всички ли гласуваха по 126? Край на гласуването. Пак имаме един повече от НП. Айде бе! А, това не е работа. 18 на 27 отхвърля се, 127 Край. Отхвърля се 16 на 28. 19 изменение. То отпада. Не, не, не отпада, поправя се председателката. 19-то изменение на Комисията по заедостта. Край на гласуването. Сега вече е отхвърлено. А, сега седмо изменение. Край на гласуването по седмо. Отхвърля се 22 на 23 гласа. 128. Край на гласуването. Отхвърля се. 23 на 23. 129-то. Пак един повече от НП. Който е ентусиаст. Край на гласуването. Отхвърля се 21 на 22 гласа 130. Всички ли гласуваха край на гласуването? Прието 27 на 17. 131. Всички ли гласуваха? Това се отхвърля. 17 на 28. 132. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. И това е от, изменение се отхвърля. 17 на 27. 8. Край на гласуването. Приема се. 40 на 5. 134-то. Край на гласуването. 31 на 2. 135-то. Всички и гласуваха? Край на гласуването. Приема се 27 на 18. Компромис БХ. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Сто Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се 19 на 26. Сега това беше 140, сега 141. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 17 на 28. 20-то изменение. Всички ли гласуваха? Отхвърля се 16 на 28, 142. Край на гласуването. Приема се 37 на 7. 143. Край на гласуването. Отхвърля се 17 на 28. 145 Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 15 на 28. Девето отпада. 144-то. Всички ли гласуваха? Приема се 142 на гласа на 1 против. 146 отпада. 147. Всички ли гласуваха? Край. Приема се 29 на 16. 148. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 35 на 9. Компромис Б и. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 43 на 2. 153-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се 20 на 24. 154 Един повече от НП гласува. Край на гласуването. Приема се 25 на 17. 155-то. Край на гласуването. Отхвърля се 21 на 23 гласа. 156-то. Край на гласуването. Отхвърля се 19 на 27. 22 Край на гласуването. Отхвърля се. 15 на 28. 157. Всички ли гласуваха? Отхвърля се 17 на 28. 23-то. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 39 на 6. Останалите отпадат. Не съм сигурна до къде. Гласуваме по 160-то. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Край. Отхвърля се 10 на 21. 161. Край на гласуването. Приема се 43 на 1, 163-то. Всички ли гласуваха? Натискайте бутоните. Още 7 ли да гласуват? Край на гласуването. 129 на 13, 164-то. Край на гласуването. 43 на 1. 167. Гласуваме по 167. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Прието 27 на 18. 24-то, пак от комисията за по заедостта. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се 17 на 26. Компромис бежи. На две части го гласуваме. По първата част. Всички ли гласуваха край на гласуването? Приема се 43 на 3 по втората част. Край на гласуването. Приема се 41 на 5. Гласуваме по целия текст с измененията. Гласуваме по целия текст с измененията. Един повече от НП гласува. Благодаря. И резултата. 42 гласа за, 4 против, няма въздържали се. И сега гласуваме за законодателната резолюция. Гласувайте, моля, гласувайте. Край на гласуването. 41 гласа за, 4 гласа против. Благодаря. Нямаме време, трябва да ви кажа. Давам думата на Елиза за кратко изказване. Знам, че всички сте изтощени след това дълго гласуване, но не, не мога да не кажа няколко думи, за да изразя моята благодарност за това, че постигнахме такова солидно мнозинство за нашите преговори с съвета. Това се дължи на добрата работа на докладчиците в Сянка. Искам да спомена Каргон, който е също докладчик. Хаглунд който си докладчик по друг доклад, обаче работи много а, упорито и по моя доклад. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка. Мисля, че има някои неща, които все още биха могли да се усъвършенстват, но искам да благодаря на секретарята, на моите помощници, особено на Франциско, на секретарята на Комисията по економическите въпроси. Искам да благодаря и на всички колеги от моята политическа група, които работиха опорито. Знам, че направиха много компромиси, за да може да се осигури широка подкрепа за този доклад. Колеги, няма да можем да имаме превод през цялото време и затова без всякакво забавяне предлагам да продължим нататък. Все още имаме превод за известно време и затова сега минаваме към доклада а, а, на Силви Голярд. Моля, колеги, пристъпваме към доклада на Силви Голард. Изменения 55, 56 и 57 за отхвърляне. Гласуваме. край на гласуването. Отхвърля се. Нямаме нужда да гласуваме по 96 и минаваме към правната основа. Първо изменение. Първо изменение по правните основания. Всички ли гласуваха? Прието. 35 на 8. 56-то. 58, извинявайте. Всички ли гласуваха? Гласувайте, има 10 души не гласували. Край на гласуването. Отхвърля се 19 на 19. 180. то от 180-то гласуваме до 186-то амблок. От 180-то до 186-то гласуваме на амблок. Извинявайте, някой казва, че не е възможно това. Елиза, кое не можем да включим? Можем, казвате. Добре. Моля, гласувайте. Кое казвате, че не може? Първите три. Първите три можем да гласуваме заедно, така ли? Добре. Добре, гласуваме първите три. От 180 до 182 включително. Пак един повече от НП гласува. Моля. Моля ви, някой от НЕП да а, си извади картата. Край на гласуването. Отхвърля се 40 против на 3 за. Сега 184 гласуваме. От 184 до 186. Трите ги гласуваме заедно в момента. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърлят се 14 на 29. Сега 187. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърлят се. Трима, три гласа за, 41 гласа против. Компромис А на две части. Гласуваха, всички ли гласуваха? Край на гласуването по първата част. 41 на 4, приете по втората част. Всички ли гласуваха? Края на гласуването. Приема се 41 на 5. Изменение 199. Гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се двама за, 43 против. 35-то изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 36 на 3, останалите отпадат. Стигаме до 207. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 12 на 30. Компромис Б. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 38 на 6. Отхвърля се 18 на 26. Сега компромис С. Значи след 220 гласуваме компромис С на две части по първата част. На ня... Не, на три части по първата част. Тя е приета 44 на 1 по втората част. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приета 31 гласа на 1 и по третата част. Край на гласуването и третата част е приета с 42 гласа на 3. Сега изменение 200 246. Гласуваме по 246. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се с 3 гласа за, 42 против. Компромис Д на две части по първата част. А, край на гласуването. Първата част се приема 41 на 3, втората част край на гласуването по втората част. Тя е приета 27 на 7. А сега стигаме до изменение 263-то. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. То се отхвърля 3 на 42 против. Компромис е на 5 части по първата част. Край на гласуването по първата част. Тя се приема 43 за. Втората част. Край по втората част. И тя се приема. 28 на 6 по третата част. Край на гласуването по третата част. И тя е приета. 27 на 6 по четвъртата част. Край на гласуването по четвъртата част. Приета е и тя 39 на 6 по петата част. Край на гласуването. И тя е приета с 27 на 18 гласа. Изменение 286. крие ли се някъде допълнителен извънреден глас на НП? Наред ли е всичко? Още пет души трябва да гласуват. Край на гласуването. Отхвърля се с 15 на 27. 287. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. 288. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 14 на 31. 289. Край на гласуването по 289. То се отхвърля 13 на 30. Сега 21 на комисията по заетост. Край на гласуването. Отхвърля се. 14 на 28. Компромис F. На две части по първата част. Край на гласуването. Приема се 36 на 3 по втората част. Край на гласуването по втората част. И тя е приета 36 на 9. Сега изменение 297. Не, извинявайте, казва председателката, то е отпаднало. Гласуваме по компромис Ж. На две части. По първата част. Приета 42 на 1. По втората част. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Втората част е приета. 43 на 3. 53-то изменение. Всички ли гласуваха? Прието 36 на 1. Компромис ХАШ. С устно изменение. Гласуваха ли всички по устното изменение? Първо Гласуваме пуснато изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се устното изменение 16 на 27. А сега самият компромис. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Компромис Х ще приема 27 на 16. Сега изменение 298. Край на гласуването. 198 и 199 и двете се отхвърлят. Сега компромис И на две части. По първата част всички ли гласуваха? Края на гласуването. Първата част се приема 40 на 4. Втората част все по-бързо натискате копчетата, но, но работата не може да се свърши по-бързо още 8 трябваше да гласуват. 33 на 5 приема се. Компромис Жи. Първата част Гласуваме сега по втората. Всички ли гласуваха край на гласуването? Приема се 23 на 5. Сега компромис К на 4 части. По първата част. Край на гласуването. Приема се 37 на 7. Това е по втората част. Край на гласуването по втората част. Е, тя се приема 23 на 20. По третата част. Край на гласуването по третата част. И тя се приема 38 на 6. И по четвъртата. Край на гласуването. И тя е прията 39 на 6. А сега компромис L на две части, по първата част. Край на гласуването. Първата част е прията 34 на 7. По втората прави на гласуването по втората. Тя е прията 35 на 7. 307. Гласувайте, моля. Край на гласуването по 30, 307 отхвърля се 15 на 28. Компромис М. Край на гласуването. Приема се 40 на 3. 59-то изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 17 на 26, сега по 60-то. Още пет души има да гласуват. Преди да приключим, края на гласуването и резултата, то се отхвърля. 2, 2 на 43 гласа, 61. Край на гласуването. Отхвърля се. 30, а, от 5 на 38. 63-то. Край на гласуването по 63-то. И то е отхвърлено 17 на 28. Компромис N. Приема се 42 на 2. Сега каква беше компромис Е, на сега компромис О. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. И резултатът приема се 42 на 2. Компромис П. Край на гласуването по компромис П. 42 на 1. Сега компромис Q. Край на гласуването по Q. 44 а, и, за, двама въздържали се. Сега изменение 77. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се 15 на 31, 78. Прието 37 на 6, 8, извинявайте, 79-то. Отхвърля се 17 на 27, 80-то. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Прието 37 на 5. Компромис R. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 41 на 4. И сега първо изменение от е, Комисията по заетост. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 38 на 5. Второ. Край на гласуването. 35 на 7. 84-то. Край на гласуването. 43 за и 2 въздържали се. Приема се 85-то. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. От 26 на 18. 88. 88 се приема, 29 на 15. Компромис С. Have devoted. Votes closed. That's... Приема се компромис С, 40 за, 2 против. Компромисно Т Приема се 36 на 7. Компромис У. Прекратете гласуването. Приема се 40 на 3. Компромисно В. Прекратете гласуването. Приема се 40 на 1. 11 изменение. Прекратете гласуването. Приема се 39 на 2. Компромисно дубове. Приема се 42 ма. 97 изменение. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 5. 98. Е, Изменение 98. Прекратете гласуването. Отхвърля се 8 на 33. 99. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 5 на 38. 12. Прекратете. Приема се 34 на 7. Сто и второ изменение. Гласуваха ли всички? Прекратете. Отхвърля се 14 на 28. Трето от заетостта. М- момент. Да, гласуваме трето от заетостта. Не, понеже 102 не мина. Момент. 12. Да, добре. Пада, пада. Понеже 12 се прие. Така, значи 103-то. Прекратете гласуването. Приема се 37 на 6. 104. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 6 на 37. Пето от заедостта. Прекратете гласуването. Отхвърля се 15 на 25. 105. Прекратете. Отхвърля се 3 на 40. 106. Прекратете. 35 на 8. Значи 13-то пада, компромисно Хикс. Прекратете. Така, 108. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се 8 на 35. Компромисно Y. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се 35 на 8. Компромисно Z. Гласуваха ли всички? Прекратете. Приема се 36 на 6. 118 следва. Прекратете гласуването. Приема се 39. Няма против. 16 пада, 120. 120. Прекратете. Приема се 36 на 4. 20 пада, 124 и 125. Прекратете. Отхвърля се. 17 на 25. 126. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 40 на 0. 127. Гласувахте ли? Прекратете. Отхвърля се 17 на 23. 128. Прекратете гласуването. Отхвърля се 2 на 41. 129. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 17 на 24. Докладчика. 22 на докладчика. Гласувахте ли? Прекратете. Приема се 31 на 10. Значи следващите две... Не, 130 пада, 7 пада, 131.

Прекратете гласуването. Отхвърля се 12 на 27. 133. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се 41 на 3. 23-то. Прекратете гласуването. Приема се 41 на 3. Компромис АА. Прекратете гласуването. Приема се 41 на 3. 135. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 15 на 29. 137. А, извинете, 136. Прекратете гласуването. Приема се. 35 на 8. Но останалите падат. Колко хубаво. И можем да прескочим направо на 143-то. 143-то, моля, гласувайте. 141. Извинете. Е, не, е, е, значи отхвърли се 141 от 4 на 38. Сега 142 Отхвърля се. 20 на 22. 143 сега. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 3 на 41. 144. Прекратете. Отхвърля се 15 на 29. 145.

Прекратете. Отхвърля се 3 на 39. 148. Прекратете гласуването. Приема се 39 на 2. 149. Прекратете. Отхвърля се 3 на 40. 10 от заедостта. Гласуваха ли всички? Прекратете. Отхвърля се 8 на 35. 150-то. Прекратете гласуването. Отхвърля се 3 на 41. 154. Прекратете гласуването. Отхвърля се 5 на 39. 153. Прекратете гласуването. Отхвърля се 1 на 43. 151. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се 33 на 7. 152 пада при това положение. 155. 1, 5, 5. Прекратете гласуването. И така, 5 на 40. Е, отхвърля се. 156, 7, 8, 9 са едни и същи. 156 до 159, прекратете. Отхвърлят се 8 на 35. 160. Сто шестьдесят. Сто шестьдесето. И пак 160-то ще прекратя. Прекратете. Отхвърля се 17 на 26. 161. Прекратете гласуването. Отхвърля се 17 на 26. 162. Прекратете. Отхвърля се 17 на 27. 26 Прекратете гласуването. Отхвърля се 9 на 35. 11 от заедостта. Прекратете гласуването. 21 на 21, т.е. отхвърля се. 27. Прекратете гласуването. Приема се 44 на 1. Компромисно А, Б на две части, първа част. Прекратете. 37 на 4, т.е. приема се втора част. Прекратете. Приема се 36 на 9. 170 изменени. Гласувахте ли? Прекратете. Отхвърля се 10 на 34. 171. Прекратете гласуването. Отхвърля се 15 на 30. 13 от комисията по заедостта. Прекратете гласуването. Приема се 37 на 5. 172. Прекратете гласуването. Приема се 39 на 6. 173. Прекратете гласуването. Отхвърля се 3 на 41. 174-175. Прекратете гласуването. Отхвърля се 15 на 29. 176. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 20 на 23. 29 Прекратете гласуването. Отхвърля се 23 на 23. 178. Прекратете гласуването. Отхвърля се 3 на 43. 177. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се 19 на 24. 179. Гласувахте ли? Прекратете. Отхвърля се с 20 на 26 гласа. 300. Прекратете. Приема се с 30 на 15. 31. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се с 40 на 1. Компромис АЦ. Прекратете гласуването. Приема се 42 на 1 гласа. Компромисно АД. Прекратете гласуването. Приема се с 41 на 3 гласа. Компромис А е. Прекратете гласуването. Приема се с 42 на 4. Компромисно АФ. Е. Твърде много от НП са се включили. Моля един да се изключи. Прекратете. Приема се 41 на 2. Сега гласуваме текста с изменения и допълнения. Още двама. Още един. Гласувахте, прекратете. 33 на 14. Няма въздържали се. Сега гласуваме законодателната резолюция. Още един трябва да гласува. Благодаря. Прекратете гласуването. 36 за, 11 против, няма въздържали се. Поздравления! Шаран, Шаран, съвсем накратко. Благодаря. Благодаря на всички. Това беше. Um, Продължаваме нататък. е... дори след приключването на превода. Ще продължим. В противен случай ще трябва утре сутрин преди часа обявен за заседанието на комисията да дойдете да го изгласуваме. Жан-Пол, госпожо председател, протестирам по принцип, че едно заседание, на което се гласува, може да се провежда без превод. В духа на компромис обаче не възразявам да продължим. Председателката, съжалявам, ще ми се да имахме повече време, а ако някой се пообърка без превод, ще се опитаме да му помогнем на езиците, които владеем. Така, сега, докладът Хагланд. Хаглунд, простете. Първо, е, измененията за е, отхвърляне на предложението на комисията се гласуват. Не, не, не посред гласуване, моля ви, не, не ми искайте думата. Много, много се шуми. Госпожо председател, всъщност как ще процедираме по-нататък? Ще имаме ли преводачи или няма да имаме преводачи? Няма да имаме преводачи, няма да имаме превода. Защо тогава, защо утре да не гласуваме? Може утре да продължим. Моят колега попита защо да не може утре да продължим с гласуването. Утре ще имаме превод, няма да има никакъв проблем. не, госпожо, госпожо председател, както и на вниманието на преводачите, аз протестирам е, срещу е, възможността да се гласува без превод, но при това по изключение приемам е, и всъщност настоявам да, да продължим гласуването, тъй като утре сутрин, опасявам се, трудно ще можем да съберем необходимия кворум. Ето това искам да кажа. Да, с скърби, опасявам се, трябва да се съглася. Това очевидно е е, мнението на мнозинството, а, а и сме съгласували преди да направя съобщението. Ако искате да гласуваме процедурно, но доколкото разбирам, момент, ние разговаряли ли сме с преводачите? Попитахме ли ги дали е, е, е, биха продължили? Те са казали не. В такъв случай напишете писмо. They are, they are bound by certain lengths of... Не, вижте, тук е, има правила за работното време на преводачите. Преводачите общо взето доста щедро е, боравят е, с времето си. когато преводът приключи, трябва да продължим. Ако някой е затруднен, да ни даде сигнал. значи, гласуваме все още е, е, тече гласуването, още шестима не са гласували по изменението за отхвърляне. Така, прекратявам. Отхвърля се е, с 3 на 36. Така, сега е, правните основания. Правното основание. 34 34-то е, е изменението. Така, отхвърля се е, с 13 на 26. Компромисно А. Прекратете. Приема се 39 на 3. 195-то изменение. Прекратете. Отхвърля се 17 на 25. 161. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 15 на 25. 162. Гласуваха ли всички? Прекратете. Отхвърля се. 41 против на 1 за. 163. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се с 37 на 3. на 3. 37 против. Б, компромис Б на 5 части. Първа част – Така, е, първата част се прие с 40 на 3, втората част Гласуваха ли всички? Така ще прекратя. 38 на 2. Гласуваха ли всички? Още петима. Ще прекратя гласуването. Да, прекратете. Приема се 25 на 15. Четвърта част. Гласувахте ли? Прекратете. Приема се 37 на 5. И пета част от компромис Б. Приема се 37 на 6. Така, сега Казва се, че има някаква шеста част, която е наречена втора, но, но ние все още сме на компромис Б, колкото виждам. Значи гласуваме останалата част от компромисно Б. Тоест останалата част, която става шеста. Да, нали? Ясно ни е. Прекратете гласуването. Приема се. Страшно ми е да си представя, ако не бяхме приели предходните части, какво би се случило. Така, на осма страница отиваме чак на 277 е, или 227 се поставя на гласуване. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. А, значи, бях гласувала за себе си, щеше ще да е наред. Компромисно це. Прекратете. Приема се 36 на 5. Втора част. Прекратете. Приема се. 36 на 6. Компромисно Д. на две части. Първа част. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се с 38 на 3 гласа. И втора част. Прекратете гласуването. Приема се с 41 на 3. 249. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се с 39 на 4. Компромисно е. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се с 43 на 1. Компромисно F на две части. Първа. Прекратете гласуването. Приема се с 41 на 1 гласа. Втора част от компромис F. Прекратете гласуването. Също се приема 41 на 1. 251. Гласуваха ли всички? Прекратете. Отхвърля се. 5 на 38, 252. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се с 15 на 28 гласа. Компромис И Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се 39. Няма против. Компромис хаш. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се с 40 на 2. Компромис Г. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се 41 на 2. Останалите падат. Направо компромис от. Гласуваха ли всички? Прекратете. Приема се с 42 на 1. Компромис К. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се 37 на 2. Компромисно L. Прекратете. Приема се 40 на 0 против. Шесто изменение. Шесто. Прекратете. Приема се 38 на 2. 62 пада, при това положение 7 е оттеглено, 8 пада, 10. Прекратете гласуването. 38 на 5 приема се. 48 Гласувахте ли? Прекратете. Отхвърля се. 2 на 39. 47. А ако искате блок, Не, не, не можем. 47. Отделно. Прекратете, моля, по-бързичко. 28 на 13, Тоест, приема се. Останалото пада. 54-то изменение. А, ето също пада поради приемането на компромис Хаш. Направо на компромис М. Отиваме на компромис М. Прекратете. Приема се 37 на 4. 60 60 то пада, 61-во. Отхвърля се 17 на 25. 63-то. Прекратете гласуването. Пада 17 на 22. Компромис N. Приема се. Е, да, прекратете първо <laughs> гласуването, че да видим. 43-то, знаете, аз екстрасенсуално така. Сега много неща падат в резултат от това, но не и 64-то. Е, значи 64-то. Прекратете. Отхвърля се 17 на 24. Следващото е 70-то. Прекратете. Отхвърля се 3 на 40. Първо от заедостта. Прекратете. Приема се 23 на 19. Второ от заедостта. Прекратете. Приема се 38 на 4. Трето пада, четвърто от заедостта. Прекратете. Приема се 22 на 18. Пето. Прекратете тъй гласуването. 20 на 18. Приема се. 72. Изменение. Гласуваха ли всички? 25 на 18. 73-то. Прекратете гласуването. Отхвърля се 16 на 25. Сега може ли 74-85 анблок? Добре, заедно 7475. Гласувахте ли всички? Отхвърлят се. 4 на 39. 77. Така, 78. Гласуваха ли всички? Прекратете. Отхвърля се 14 на 28. 7-9. Гласуваха ли всички? Прекратете. 31 на 3.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

il ne faut pas attendre que les derniers aient voté. Vous faites en plénière, on n'attend pas dix minutes entre chaque vote. Yeah, all right. We'll go quicker. Press the buttons quicker. We're on amendment 45. What do we do on 44? No, it's rejected. Right. We're on, we're on, we're on 45 now.